Два доклада ще обсъдим. Първият е изготвен от господин Отмар Карас. Достъп до финансиране за МСП, увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на Съюз за на капитал, капиталовите пазари. И другия доклад, който ще обсъдим, е изготвен от господин Краснодепски, как може най-добре да се оплодотвори потенциалът на БПС. Двата доклада са много важни, на много важна тема. Давам думата на господин Карас. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми дами и господа. Сега обсъждаме доклада за финансирането, предвидено за МСП във връзка с Съюза за капиталовите пазари и а, отправям призив а, а този съюз на капиталовите пазари да вземе предвид до голяма степен МСП. МСП трябва да имат възможност до лесен, до лесен достъп а, до капиталовите пазари и а, средствата да бъдат предоставени в услуга на реалната економика. МСП представляват много важна част от европейската економика. В тази връзка от много дълго време достъпа на МСП до финансиране е на предно място в работните ни програми. МСП и разпоредбите свързани с тях са доста различни, различни са финансовите структури, правните норми и така нататък. Достъпът на МСП до финансиране трябва да бъде улеснен в целия цикъл. Ние искаме ак, актуално или ние искаме в настоящия момент да се улесни достъпа на ам, МСП до а, кредити, отпускани от банките структурата да бъде опростена, да има изгодни условия, които да се предвидят за МСП успеем, ние искаме ъм, подкрепата да бъде удължена и надградена. МСП не са виновни за кризата и за това удължаването и надграждането на подкрепата е ъм, справедлив подход. А това, разбира се, ще даде възможност и за економически растеж. Докладът ам, съдържа 41 страници. А в него се съдържа предложение за създаване на възможност за обслужване на гише в цяла държава членка. Всички процедури трябва да бъдат упростени в Европейския съюз. Всяко предприятие във всяка една държава членка от създаването си до преминаването през всички формалности и като, свърш, и като се стигне и до финансирането, всичко това да бъде ам, опростено. Освен това, трябва а, да се свързват МСП с инвеститорите, контакта с тях да бъде улеснен. А, на следващо място е хубаво да се а, изпълняват различни проекти, да се а, насърчи предприемачеството сред а, младите а, хора. А, разбира се, а, когато се предприемат а, такъв тип действия, свързани с упражнена стопанска дейност, а, те са свързани с рискове, не на последно място не трябва, а, когато говорим за кредитно а, финансиране, да правим така, че вместо да изпишем вежди, да извадим очи, ние просто искаме да улесним и самото създаване на, на дружествата чрез а, а, създаване на възможност за обслужване на гише в държавите членки. Благодаря. Сега докладчикът на втория доклад, господин Краснодески, за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничеството, докато разработвахме доклада. Е, ние споделяме общата цел на доклада. Е, ясно е, значението на малките и средни предприятия за економиката на Европейския съюз – повече от 90% от дружествата в Европейския съюз са малки и средни предприятия. Те имат е, огромно въздействие върху създаването на работни места. Е, те са допринесли за увеличението на работните места през последните години. През 2014 година 71% е, от работните места в нефинансовия сектор бяха създавани от МСП. Както парламента, така и Европейската комисия неколкократно са поемали инициативи, за да покажат е, как е, се развиват събитията и какъв е пазарния дял на МСП. Днес обсъждаме финансирането на МСП на капиталовите пазари. Но МСП продължава да бъдат изправени пред множество проблеми. Възможността им да създават работни места все още не им дава възможност да се възползват от тези пазари. Често те са в неравностойно положение е, спрямо големите предприятия и най-вече многонационалните компании. Аз мисля, че е, позицията на МСП е в държавите членки е причината, е, е, заради която ние е, написахме този доклад. МСП, семейните предприятия са жертви на нестабилно регулиране, на несправедливи съдебни решения и от престараване на данъчна администрация големите предприятия обикновено са привилегировани във всяко на отношение спрямо МСП. Така че ние трябва да имаме предвид отражението върху тези МСП. Не трябва да има дискриминация спрямо МСП не трябва да има привилегирована позиция на големите предприятия, защото те могат да се възползват от наличното законодателство. Е, малките предприятия са в неблагоприятно положение, особено при бюрократична администрация, при инфлация на регламентирането, защото те пораждат много големи постоянни разходи за предприятията. По този начин се е, е, издига и бариера поради недостатъчен персонал, при положение, че образователната система не гарантира достатъчно достатъчно ниво на умения. Много професии са прекалено академизирани, така да се каже, и не се поставя достатъчно ударението върху професионалната практика. Най-трудно е положението в Централна и Източна Европа те, там има доминиращо положение на многонационалните компании. В Южна Европа данъчната консолидация намали източниците на финансиране, както и пазара за продуктите. Е, периферните страни е, страдат от недостъг на млади и е, добре обучени хора след изтичането на мозъци, което, от което пострадаха тези региони. Аз мисля, че равното третиране председателката благодаря ви. Председателката, ако обичате, приключвайте. Благодаря ви. Господин Думпровски си има думата. Мадам Чер. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Приоритетът на Европейската комисия е насърчаването на економически растеж и създаването на работни места. И МСП играят ключова роля в тези усилия. Затова е важно да се обсъди как може да се подобри финансирането на МСП в Европа. Подобряването на възможността за финансиране на предприятията е в ключов елемент от нашата проект за съюз на капиталовите пазари. Благодаря на господин Карас, господин Краснодепски и всички докладчици в Сярнка, за за полученият анализ и за полезните предложения. Днес Европейската комисия вече е публикувала своето предложение за съюз на капиталовите пазари. Ние продължаваме да държим на това предложение. Според нас той е ключов елемент за доброто функциониране на вътрешния пазар. И в това предложение има редица мерки за насърчаване на финансирането на МСП, като например е, улесняването на достъпа е, до финансиране на публичните пазари. Също така е, възнамеряваме да гарантираме и опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация. Също така предвиждаме да преразглеждане на директивата за капиталовите изисквания и капита... директивата за капиталовите предприятия, за да насърчаваме МСП в социалната рамка. Съгласни сме с коментарите на господин Карас относно директивата за проспекта и директивата за FC. Съгласни сме с продължението с това, че са важни всички тези инициативи. Сега трябва да започне да прилагаме тези първи цели, заложени в Съюз на капиталовите пазари. Би следвало да усърчим, да, да увеличим усилията си там, където има най-голям ползи, за да предоставим на предприятията нужда им сигурност, за да инвестират трансгранично. Като така, например, възможността за използване на пенсионните фондове в Европейския съюз. Трябва също така трябва да се преодолеят данъчните органи... ограничения и да се изгради един истински единен пазар относно финансовите услуги и също така да се подобрят възможностите за по-лесно проструктуриране на бизнес моделите и насърчаване на иновациите. Също така ще публикуваме и план за действие за, за търговията на Дребно. Възнамеряваме също така да, да обсъдим възможностите за създаване на един пазар на личните спестявания. Освен Европейската комисия скоро ще излезе с предложение за преструктурирането на бизнеса и втори, втори шанс за предприемачите да започнат отново собствен бизнес. Бихме искали да бъдем по-смели в някои области. Нека да видим какво друго може да се направи за насърчаване на устойчивото финансиране. В тази насока ще, изготви, ще създадем работна група за по-устойчиви модели на финансиране и ще обмислим как може да се гарантират по-добри условия за просперитет на предприятията с трансгранична дейност. Като трябва да, има предвид предприятията с всякакъв размер, включително и МСП. Ще се основаваме на всички добри инициативи, за, заложени в различните програми по европейските структурни и инвестиционни фондове. При след това банковото кредитиране остава основният източник на финансиране за МСП. Предлагаме да продължи привилегированото капиталово отношение към МСП при постоящо преглед или на преглед на директивата и регламента за, фин... за капиталовите изисквания. Повече от всякога се нуждаем от на капиталовите пазари, така че нека да ускорим работата си. Докладът на господин Краснодевски настоява, че има нужда от по-добра мрежа, която да подкрепява подкрепя МСП и стартиращите предприятия. Съгласни сме с акцента, който се поставя върху уменията. Новата програма за уменията се съсредоточава върху предприемаческите умения, включително по отношение на МСП. Важно е да се, подчерта, да се подкрепят стартиращите предприятия, но е важно да се развият предприемачески умения и сред най-онеправданите слои от обществото. Микрофинансирането е важен инструмент от това отношение. Европейската комисия държи да подчертае, че самостоятелната наетост не е, е решение на всички проблеми проблеми. Искаме да подкрепяме една економика, която да предоставя добре платени работни места, които задават възможност за развитие. В това отношение продължаваме да се борим срещу недоклонения труд. Трябва също така да се работи и по социалното измерение. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, се опени очаквам по да ни съвместна работа. Благодаря, господин комисарио. Преди да започнем дебата, ще е, изслушаме изказванията на колегите от отделните ресорни комисии, господин Кузмик. Гос... Госпожо председател, господин комисарио, ще се фокусирам върху следните елементи. Малките и средни предприятия допринасят за половината от БВП, както и за 80% от заетостта в Европейския съюз. Малките и средни предприятия имат различни бизнес модели. Освен това, най-важният източник за финансиране на МСП са банките и кредите, които отпускат те. И е много важно да се знае точно какви са разходите, свързани с тези кредити. Малките и средни предприятия ам, трябва да бъдат взети предвид при изграждането на Съюза за капиталовия пазар, както и ам, а, в рамките на програмата Козме, в която се вливат милиони евро. евро. Благодаря ви. Господин Жолон, не го виждам. Е, няма да можем да чуем становището на Комисията по регионално развитие господин Моргано от името на Комисията по култура и образование. Е Благодаря, госпожо председател. Вече беше казано, малките и средните предприятия са основен двигател е, за европейската економика. Малките и средни предприятия е, играят ключова роля, когато трябва да се запази културното и езиковото разнообразие в Европейския съюз. Съхраняват се умения в Европейския съюз. Те са 4,5% от европейската економика. Те пред предоставят работа на 6 е, е, е, милиона и 300 хиляди човека. Те могат да се сравняват с банковия сектор, с, с застраховането. Това са млади хора между 15 и 29 години и благодарение на изключително близките връзки с територията и съответните им умения, тяхното производство може да се изнесе. За съжаление няма достатъчно материални гаранции. Те прекалено много зависят от нематериални гаранции и в края на краищата те пострадат от това, т.е. трябва специфични решения, особено като си има предвид, че в съвременния свят всичко се цифровизира. Трябва да се развива е, потенциала на тези предприятия, но също така и на финансовите инвестиции, които да предоставят конкретни решения, да се намали риска, да се предоставят решения, е, за да може интелектуалната собственост да бъде реална гаранция за тях. Е, председателката, давам думата на госпожа Нирияда от името на е, комитета на бюджетната комисия. Благодаря, госпожо председател. В доклада не се казва нищо за потребностите на МСП, за съжаление. МСП бяха много лошо засегнати от финансовата криза. Много е важно а, да се отбележи, че а, са дадени данъчни облегчения на, мулти, на многонационалните компании като Apple и други, а не се мисли за МСП. Съюзът за капиталовите пазари не е отговорът. Необходимо е да бъдат насърчени предприемаческите начинания и трябва да се окаже подкрепа на МСП. Не трябва да има пречки пред а, тяхното финансиране. Те са много важни за нашата економика, създават заето си, насърчават местната економика. Благодаря ви. Благодаря ви. Не виждам господин Новаков в залата. Явно всички вече сме изморени. И така свършваме, приключваме с, становищата от името на парламентарните комисии и продължаваме с ораторите от името на политическите групи. най не първо дамата на госпожа Клуне от името на НП за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на господин Краснотепски за неговата подкрепа и за голямото търпение, което го прояви в срещите с докладчите в Сянка. Успяхме да постигнем едно много последователно и много добро становище. Действително трябва да се съточим върху подкрепа за МСП и стартиращите предприятия. Трябва също така да гарантираме, че стартиращите предприятия няма да фалират след една или две години и трябва да ги подкрепим именно в този деликатен момент на преход. Знаем колко ценни са МСП за нашата економика, за економиката на Европейския съюз, те заемат над 90 милиона, те осигуряват заето над 90 милиона от европейските граждани. Трябва да отбележим също така, че мултинационалните компании като цяло също подкрепят създаването на МСП. Много МСП всъщност зависят от присъствието на мултинационалните компании, като те са част от веригата за доставки. Така че да не пренебрегваме важната роля, която играят мултинационалните компании. В доклада се насърчава и се приветства премахването на излишно бюрократично бреме за МСП и новопоявилите се предприятия. Т.е. не искаме изключения от а, регулаторните изисквания, а искаме по-интелигентна регулаторна рамка. Всеки трябва да бъде подложен на регулаторни изисквания, независимо дали говорим за малки или много малки предприятия. Така че трябва да сме на висотата на тези очаквания. Трябва да се улесни и упрости създаването на предприятия. Много се изговори също така и за цената на труда да, действително има такава цена на труда, но държа също така да подчертая, че заетостта и труда е много важен елемент в всяка една предприятие, включително и на МСП и не може да се правят спесявания от заплащането за труд, така че не бива да забравяме и този елемент. Трябва да признаем факта, че работниците и служителите трябва също да бъдат уважавани. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Саймън за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодар... Искам да благодаря на докладчика за качествения доклад, за неговия подход на сътрудничество. Ние намерихме много обща основа. Ние е, споделяме много мисли по проблемите и как да ги решим. И въпреки това, е, непрекъснато, десетилетие след се води непрекъснато една и съща дискусия. В моя регион е, и има стотици малки и средни предприятия, някои от тях се развиват много бързо, но само 26% от тях намаляват броя на работните места. Има 147 хиляди човека, които са безработни. Не е необходимо да си гени, за да знаеш, че малък брой от тези предприятия има достатъчна възможност за да наемат нови лица, за да има по-малко безработица. Защо? Може би частично, защото е, банките, макар и да твърдят, твърдят, че се опитват, не са близко до техните клиенти, те трябва да станат още по-близко до клиенти. И въпреки това, основната причина е защото има пропаст. Е, пропаст, при която е, търговски е невъзможно банките да отпускат средства. Именно затова и не го правят. И е, тази пропаст трябва да бъде запълнена от публичния сектор с един подход, който се ръководи от интелигентността, той да подкрепи инвестициите. Има много предприятия в много област възможност за успех, но трябва да се увеличи значително и последователно помощта. От друга страна ни трябва единно гише, е, трябва да разнообразим основата за отпускане на кредити, основно от банките, но най-вече трябва да бъде ясно, че има пропаст, е, при която е, има риск за отпускане на кредити, защото риска е свързан с, ценно, с цената на транзакциите. И това води до това, че не се отпуска иска средства на малките средни предприятия и тази пропаст трябва да бъде запълнена от обществения сектор. Председателката. Сега давам думата на господин Ожок за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, МСП съставлява 90% от всички дружества. Те създават две трети от работните места в нашата економика. Необходимо да се предвиди диверсификация на финансирането за МСП. Освен това да се улеснят за тях данъчните и административните изисквания. Банковото кредитиране е все още най-важният източник на финансиране за МСП. Аз смятам, че ако се окаже подкрепа за МСП, това ще доведе до успех. Благодаря на докладчика за неговото сътрудничество. Относно доклада, аз смятам, че докладът много добре отразява настоящата ситуация на МСП но оставам освен това с впечатлението, че прекалено големия брой изменения може да разводни ам, съдържанието на текста. Благодаря ви, господин ам, а, а, Госпожа Джабажова има две минути и половина. Děkuji, vážená paní předsedající, vážený pane komisaři. Мале... Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, малките средни предприятия са ми много близки при сърце, защото там започнах собствената си кариера и редовно получавам обратна връзка от МСП. Ако искате да помогнете на МСП, трябва най-напред да ги попитате от какво се нуждаят. И ще ви представя накратко моят списък с ефикасни мерки в подкрепа на МСП. На първо място свържете по-близко уменията, които се получават в образователните институции и нуждите на пазара на труда. Трябва да се инвестира в професионални обучения и придобиване на конкретни трудови умения. На второ място трябва да се разработват и подкрепят а, успешни програми като Еразъм. Те ще ни се отблагодарят с а, високо квалифицирани, добре образовани млади хора. Вече загубихме едно поколение млади хора, които живеят а, от социални помощи. Не бива да допускаме тази грешка отново. На трето място трябва да подкрепим стартиращите предприятия в сектора на новите технологии. Трябва да помогнем новите предприятия да се цифровизират, а за целта трябва работниците в тях да придобият нови цифрови умения. Трябва също така да се улесни съществуването на различни финансови инструменти, като например финансирането в структурните инвестиционни фондове с програми, които пряко за спак изпълнение като Косме, Хоризонт 2020, Life и т.н. Трябва също така да дадем възможност новите законодателни програми, които предлагаме, да се превърнат в възможност за МСП, а не в пречка за тях. Трябва да си дадем сметка, че МСП създават две трети от работните места в Европа. Те са много важен двигател за иновациите и предприемаческия дух. Успешните МСП играят ключово значение за економическия растеж в всяка държава членка и в Европа като цяло. Ефикасният целенасочен подход в подкрепа на МСП е от ключова важност за нас. Благодаря на докладчика господин Къснодевски. С нетърпение очаквам по дължното сътрудничество и благодаря за всички усилия за подкрепа на МСП. Много ви благодаря. Сега давам думата на госпожа Сена Родригес за една минута. Ада президента, аз pequeñas y medias empresas son o motor da economía europea. Благодаря. МСП с гръбнака на економик на Европейския съюз в Галиция, в моя роден край. Голям процент от предприятията там са МСП. Те играят важна роля не само за заетостта, но а, те поемат и негативните последици от а, нелоялната конкуренция и неолибералната економика. М трябва да се обърне внимание на многонационалните компании, които не плащат своите данъци. За МСП трябва да се предвиди подкрепа, да се сложи край на политиката на съкръщаване на средствата. Трябва да се предвиди финансиране за МСП от банките, да се прекратят спроменията за свободна търговия, които са несъвместими с дейността на МСП. Трябва да се съживят и някои сектори от економика, например като рибното стопанство. Благодаря ви, следващия оратор. Connected. Благодаря, госпожо заместник-председател. Съюза на капиталовите пазари предполага улесняване на инвестициите. Обаче аз трябва да ви кажа, че е Европейския съюз е, всъщност пречи на инвестициите. Е, защото данъците в Ирландия са чудесен пример за това. Предприятията искат сигурност в данъчните им дела. Е, примерно, ви искате 13 милиарда от Apple. По този начин Европейския съюз ретроактивно променя значението на правно становище, за да може да обслужва собствените си цели, собствения си дневен ред. И какво има на този дневен ред? Краткосрочно да се унищожи единия пазар, да се улесни избягването на данъци, е, като имаме злоупотреба със свободата на установяване. Средносрочно разширява със значението на държавната помощ в рамките на, паз... на единия пазар и по този начин се включват и данъците. И дългосрочно данъчната конкуренция изцяло се унищожава, няма никакъв стимул за възстановяване, на... за станат по-ефективни публичните услуги. Каква и ирония! И има комисия за конкуренцията в Европейската комисия, но всъщност тя се използва да унищожава конкуренцията. Резултатът ще бъде по-неефективно ефективни публични услуги и е, в край на краищата е, се искат е, да ретроактивно данъци от Apple. В, Обединеното кралство, макар и след Брексит, ще стане така, че ако Обединеното кралство остане в единия пазар, ние ще трябва да спазваме не само правилата за държавна помощ, но да се контролират и нашите данъци. Несигурност и данъчно облагане. Именно това е резултата. И в края на краищата е още по-необходимо необходимо Обединеното кралство незабавно да напусне единия пазар и Брексит трябва да означава напускане на единия пазар. Европейски съюз ясно не разбира малките предприятия, били те малки, големи или средни председателката. Благодаря много. Следващия изказващ за една минута. Господин Мона, благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, много се говори в Европейския съюз от, за МСП, като че ли някой от вас има опит с такъв вид предприятия? Някой от вас плащал ли е с чек заплата на някой от служителите си? Господин Барозо, който работи в момента за Goldman Sachs, показва в висша степен до каква степен Европейската комисия е свързана с големите банки. Кой е облагодетелстван от единия пазар от 25 години насам? Най-вече на големите? големите финансови институции, които, не, които идват извън Европа. Вие позволихте на вътрешните компании да инвестират и да изкупят публичността в Европейския съюз, което се случи в Франция, след като General Electric купи Alstom. МСП се нуждаят от поръчки и за целта трябва да има истинско вътрешно търси. Трябва също така се даде възможност на държавите членки да запазват части от пазара за националните МСП. Освен това имаме доста големи резерви спрямо Съюза на капиталовите пазари и опитите да се защитят МСП с финансови инструменти на финансовите пазари. Финансовите пазари са циклични и искат бързо възвръщане на инвестициите. Патриотите искат да преосмислят партньорството с частните банки и да гарантират устойчиво финансиране, когато конъюнктурата значително се промени. Трябва да се финансира производителната економика и да се сложи край на спекулациите. Благодаря, господин Моно. Приемате ли синя карта от господин Кобърн? Yes. Mr. Господин Кобърн, имате думата. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Моно. Напълно е, симпатизирам се с проблемите във Франция и на МСП във Франция. Знаем, че те много тежко пострадаха. Съгласен ли сте с мен, че отговорът на този проблем е Франция да се присъедини към е, Великобритания с Фрексит, с излизане на Франция от Европейския съюз, както предложи вече госпожа Лепен. Съгласен ли сте с мен? Господин Моно, скъпи колега, благодаря ви. Знам, че вие подкрепяте Брексит. Действително, това е решението, но преди да се опитаме да осъществим Фрексит в Франция, все пак ще се опитаме да договорим няколко критерия за излизането на Европейски съвет, като например излизане на шенгенското пространство и възстановяване на економическият ни суверенитет, това, което иска и, Европейс... и Обединеното кралство в момента. След като обсъдихме толкова успешно този въпрос, давам думата на господин Каса за две минути. Благодаря. МСП с, са много силен фактор в европейската економика и трябва да им окажем подкрепа, защото те създават и работни места. Трябва да има подход, който да функционира в рамките на всеки един пазар. Пазарите Пазарът трябва да е свободен за членовете на Европейския съюз. Трябва да се предоставят повече средства и да се премахнат пречките, които не на последно място проистекоха вследствие на финансовата криза. Сега относно Обединеното кралство. Когато една страна реши да си тръгва, на значи тя си тръгва. Няма друг вариант. Важно е да разберем, че в извън Европейския съюз те а, няма да има достъп до всичко, до което имат а, достъп членките, държавите членки на Европейския съюз. Сега, предприемачеството трябва да е вкоренено в а, нашето общество. Имаме нужда, има нужда от възможности да се започва бизнес, който да е привлекателен. Има много предизвикателства пред нас. Все още не сме направили всичко, което е необходимо. Но а, смятам все пак, че можем да използваме своя опит и е необходимо да направим повече за МСП, особено в региони, в които заетостта е ниска. Трябва да се справим с липсата на заетост в рамките на Европейския съюз. Следващия оратор. Господин Павел, госпожо председател, най-напред бих искал да благодаря на господин Краснодарски за сътрудничеството по този въпрос. Като политик аз подкрепям малките средни предприятия и европейските предприемачи, защото те допринасят за економическия растеж, за економическото и социалното развитие на Европейския съюз. Европейската комисия и държавите членки трябва да предоставят възможно най-добри условия за качествени работни места в малките средни предприятия чрез различни мерки. Първо, улесняване на достъпа до информация, до финансиране, но също така и е, упростен достъп за договорите за е, държавни поръчки, да се намали излишната бюрокрация, подземната економика, измамите и стабилна и предвидима законова рамка. Е, много малки средни предприятия от моята страна настояваха за това, но не само от моята страна. Някои казва, биха казали, лесно да се каже, трудно да се направи. Но иска искам да се увеличи конкурентоспособността на малките средни предприятия в Европейския съюз. Тези мерки трябва да се приложат незабавно, а не само да останат на хартия. Разликите между многонационалните компании и малките средни предприятия трябва да се взема предвид, за да има условия за лоялна конкуренция. Е, тоест, трябва сътрудничество между държавите членки, предприятията, синдикатите, образователната система, за да може да се промени системата на обучение, за да можем да се борим по този начин е, за, е, в разликите между е, квалификацията и необходимостите на пазара. МСП носят отговорност се спрямо техните е, работници, т.е. не трябва да се намалява себестойността на труда, като се намалява защитата на работниците. В противен случай ще има несигурно положение за всички в Европейски съюз. Едновременно с това МСП трябва да отстранят е, неравното третиране според пола трябва да гарантират и равно възнаграждение за мъжете и жените. Европейски съюз дължи много на МСП, трябва да им предостави ефективна регулаторна рамка, за да насърчи инвестициите. Председателката Следващия оратор. Przewodnicząca, jak ważnego, bardzo potrzebnego, як... Господин Хоц, благодаря ви, госпожо заместник председател. Господин Краснодепски описва едно много важно явление. МСП представляват близо 90% от всички предприятия в Европа и осигуряват заетост на много голям брой европейски граждани. Те също така допринасят за иновациите и економическия растеж. Докладът на професор Краснодепски наистина е много ценен в него се правят много важни препоръки за това как би следвало да се освои потенциала на МСП. Също така се прави анализ и на някои рискове, свързани с бюрократичното бреме, например, или пък липсата на универсален модел за създаване на работни места, недостатъчните умения или изтичането на мозъци. Като цяло това наистина е един много добър документ. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Ван Нивенхойцен. Комисарес, рапортер. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисарио, уважаеми дами и господа. Много преди мен казаха, че МСП представляват гръбнака на нашата економика. Те са много важни за възстановяването на нашите економики. И за тази, в тази връзка е важно МСП да имат лесен достъп до кредитиране. След това предстои обсъждането на директивата за проспекта. Това предложение също е стъпка в правилната посока. А, освен това, а, предложенията за във връзка с рисковия капитал също са много важни. Но МСП не винаги се облагодетелстват от всички ам, предимства. Нека да се отдаде по-голямо внимание на новите възможности, свързани с а, колективното финансиране и други, да има възможност МСП директно да се свързват с инвеститорите. Апелирам към всички да се обърне внимание на тези альтернативни форми на финансиране, защото за тях се знае малко, а те могат да са от голяма помощ за МСП. Благодаря ви за отличния доклад. Следващия е господин Рохехо. Бремехо за една минута. Благодаря, госпожо председател. Малките и средни предприятия са фундаментални. Те осигуряват заедост и производство, но те са застрашени от европейската политика. От друга страна, банковата концентрация след спасяването на банките. Там, където имаше разнообразна банкова система с кооперативни банки, с банки, които могат да отпускат кредити на малки страни предприятия, днес има само големи банки, които забравят реалната економика. Кредита се пренебрегва за сметка на спекулация инвестициите и финансирането на мултинационални компании за сметка на малките производители. От друга страна, намаляването на публичните разходи в край на краища затрудняват дейността на малките средни предприятия. Съюз на капиталовите пазари. Това не е чудотворно решение. Тък му обратното, ние хвърляме масло в огъня на финансиаризирането, а кризата продължава. Е, кризата продължава. Господин Зани има думата сега, казва председателката, за две минути и половина. Е, е. Благодаря ви, госпожо председател. Изслушах много положителни изказвания. Почти всички изказвания днес всъщност бяха много положителни. Всички изразиха съгласието си колко важни са МСП и колко много държим на тях. И мога само да се радвам на подобни изказвания. Но е факт, че явно все още имаме трудности с това да осъзнаем какви са реалните проблеми, с които се сблъскват МСП в Европа те няма достатъчно достъп до кредитиране. За пореден път в Европейския съюз продължаваме да не си даваме сметка за бремето, което тежи на МСП и продължаваме да си говорим за малките слабости, които може да им помогнем. Всъщност, огромното бреме, което възпрепятства МСП е едината валута – еврото. И а, всеки път, когато а, задавате въпроси на МСП, какво ги възпрепятства тяхната дейност, не е а, недостига на кредитиране, а липсата на клиенти. В момента еврото води до истинско изкривяване на конкуренцията за МСП. И за пореден път, не аз твърдя това, а го твърди Международният валутен фонд. ОИСР също потвърждава тези твърдения. И между другото, не е чак толкова трудно да, разбер, да осъзнаем този факт. В момента в северната част на Европа МСП работят в контекста на свръх, оценена валута с 15-20%, докато МСП в Южна Европа функционират при същите условия, само че с валута обесценена с 20%. Очевидно е, че при това положение МСП има все по-големи трудности да продължат своята дейност. И истинското решение, което би трябвало да даде Европейски съюз на държавите членки, които сложиха край на търсенето, намалявайки средствата, които инвестират и разходват този подход на държавите членки възпрепятства МСП. Това е положението в момента. Не мога да приема вашата политика. Не мога да приема това убийство, което вие планирате за МСП. Ако не искате да им помогнете, има само едно решение и то е да се сложи край на валутния и паричен съюз в Европейския съюз. Благодаря ви, господин, господин Никола Бе. В Европейския парламент вече не броим колко доклада се изредиха и натрупаха през последните години, за да защитаваме малките средни предприятия. Но от вид хубавите приказки правителствата упорито отказват да защитават нашите предприятия от нелоялната конкуренция на страни като Китай. Нещо повече, те организират социален дъмпинг вътре в общността с скандалната директива върху командированите работници. В Франция малките и средни предприятия страдат от най-лошата форма на либерализъм и най-лошата форма на държавна политика. От една страна дива конкуренция и финансиризиране за сметка на реалната економика, от друга страна смачкваща е, бюрокрация, един е, данъци, които ограбват и е, предприятията, от друга страна непрекъсната инфлация на правилата, които създават несигурност на малките предприятия. Искам да посоча само три правила. Да се благоприятства достъпа на малките предприятия до обществените поръчки, банките да бъдат в услуга на предприятията и да може да има нов баланс в, е, е, данъч, в корпоративния данък. Защото във Франция този данък е 22%, а 8% само за големите групировки. Господин Маркус Пейпер, всичко може да е много хубаво, е, да се изготвят доклади за МСП, за финансирането на МСП, за заедостта в МСП и така нататък. Благодаря на, колегата Карас, защото той включи много важни теми, които ни интересуват. Ам... Зелените, левите и либералите искат да има нов вариант на отпуска по майчинство и ам, не на последно място да се има предвид, че а, тази тема попада в правомощията на държавите членки. В други области не от економиката искаме да има обещетение за безработица, да има минимални ставки за определене на възнагражденията и така нататък. Дами и господа, не чухме ли... Ам, какво се случи след референдума за Брекзит. Ам, и продължаваме да копаем нови трапове. Ам, нарушения срещу принципа за субсидиарността. Ам, всичко това се случва около нас и ам, много въпросителни излизат, а, които трябва да вземем предвид. Благодаря ви. Е, следващия оратор. Eh, Господин Фернандес, добър вечер. Вече доста късно, госпожо председател, и най-напред да реша да благодаря на докладчиците за, за огромния труд, който са свършили. Благодаря на Европейската комисия за присъствието в лицето на господин Домбровскис. Дебатът наистина е много важен. Той ще даде възможност да изготвим пътя за бъдещето и да дадем на европейската економика възможност да се възстанови, да създава работни места и да гарантира благоденствието на Европа европейското население. Може би трябва да започнем с микроменеджмент, през на всяка отделна политика, водена от Европейската комисия, като енергийния сектор, например, но също така и макроекономическата политика, като, например, чрез създаването на съюз на капиталовите пазари, които да, да направи възможно финансирането. Не бива да забравяме и данъчната политика, тъй като до голяма степен проблемите, с които се спускват МСП, се дължат на спадането на търсенето на вътрешния пазар. А това се случва паралелно с засилването на конкуренцията и с усилия за преодоляване на социалния дъмпинг, практикуван от големите предприятия. Смятам, че докладът е в правилната насока. Смятам, че може да помогне Европейската комисия и другите институции да поемат по правилната посока. За моята група този доклад също така беше, го разглеждаме в възможно най-подходящият момент. А сега ми точно няколко секунди, с а, които бих искал да се извиня на господин комисаря за това, че в а, 10.30 вечерта е принуден да слуша изказвания на членове на ЮКИП и на Националния фронт, които са срам за нашия Европейски парламент. Ние работим тук от месеци, от години насам и е абсолютно неприемливо за нас да слушаме подобни речи, изпълнени с омраза, които представляват най-лошото и най-грозното в Европа. Националистически речи, които Дегол и Чърчил биха нарекли пълен срам. Тук постигаме невиждани до момента безпредседентни нива. Благодаря ви. Благодаря ви. Очакваше се, че ако използвате част от времето си изказване, за да се обърнете пряко срещу членове на Европейския парламент, ще ви бъдат зададени въпроси за синя карта. Приемате ли ги? Да. Господин Копран, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин Фернандес. Казах няколко неща за ЮКИП, които бяха доста глупави. Казвате също така, че комисарът трябва да остане тук до много късно. Ами, нека да ви припомня, че той получава доста, доста, доста висока заплата, така че няма някакъв проблем да остане малко по-късно и да изслуша речите на националистите. Смятам, че е по-добре човек да е популист, колкото да е като вас, а именно не популист. Благодаря ви. Не забелязах някакъв въпрос във вашето изказване. Целта на синята карта е да зададете един въпрос и да получите един отговор в рамките на 30 секунди. Въпреки това ще чуем отговор на господин Фернандес. Разбира се, че ще стоим до толкова късно, доколкото трябва, е, защото не вие ще разрушите европейския проект. И никой подобно на вас, никой като вас няма успее да го разруши, защото гражданите проявяват солидарност към този проект. Те са съгласни, че трябва да се върне суверенитета на Европа, пък вие е, най-страшното от всичко е, че унищожавате собствената си държава. Много добре, казва председателката. А сега се надявам следващия оратор да се придържа към темата на дебата. Господин Силикиоти за една минута. Благодаря. В доклада е, е, за малките средни предприятия и за създаването на работни места. В парламента се говори, че свободния пазар е панацея. Е, ние забравяме каква е цената на работните места. Искаме малките и средни предприятия да създават работни места Разбира се, че в доклада има е, намерения. Примерно, говори се за защита на работниците, необходимостта от гъвкавост. Е, ние обаче не можем да се съгласим с дълбокото убеждение, е, което е в дъното на доклада, а именно е, малките средни предприятия да създават е, работни места, но те трябва да са стабилни, е, те трябва да спазват човешкото достоинство. Не се говори за е, синдикати, не се говори за защитата на труда. Строгите економии се разглеждат като панацея. Либерализацията също е едва ли не по панацея. Председателката, ако обичате, бъдете кратки. Давам думата на следващи изказващ Господа Фон Шторк, говорим за финансирането на МСП в Европейския съюз. Мога да подкрепя някои неща от доклада, че МСП са гръбнак на економиката, че създават най-много заетост и че страдат най-много от бюрокрацията и че имат нужда от източници на финансиране и че всички МСП страдат от наличието на еврото. Господин Задани се простря на дълго и на широко по този въпрос за подобряване на ситуацията на МСП. Не споделям това, което е посочено в доклада. Нямаме нужда от нови регламенти и директиви. В Европейския съюз точно обратно имаме нужда от по-малко регулации, по-малко разпоредби от Брюксел. След а, случай с Леман Брадърс се създаде ненужно законодателство в големи мащаби. Така наречените зомби банки бяха спасени по време на еврокризата и те висят на, вър... на врата на МСП. Отново допуснахте спасяването на зомби банки в Италия и в Португалия. спрете им ам, по финансирането, защото само така ще може да се подпомогнат малките и средни предприятия, за да могат те да имат достъп до капитал. Благодаря ви. Следващия оратор за минута и половина. Господин Залба Бидеган, благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, позволете ми най-напред да поздравя докладчика за този текст, който подкрепя МСП. Това вече си става традиция. Господин Карас през цялата си кариера подкрепя МСП. Вярно е също така, както каза господин Добровски, както припомних голяма част от колегите, МСП действително са двигателя на европейската економика и на създаването на работни места. Ето защо в доклада, който разглеждаме всички форми на подкрепа, които се споменава, всички инициативи, които може да предприемем, за да улесним живота на МСП и да улесним тяхното развитие, са добре дошли но те може би не са достатъчни. Една от трудностите, с които се сблъскват МСП в Европейския съюз и в частност в а, страните от южната част на Европейския съюз, са пряко свързани с достъпа до финансиране. Или казвам с други думи, с а, различните съкръщения срещу достъпа до финансиране, наложени в страните от Южна Европа. Това обаче е несправедливо, защото по този начин се намаляват и възможности за производителност. Така че е въпрос на справедливост да се създаде един съюз на капиталовите пазари. Това ще бъде ключов елемент и безпълно, всяка мярка, която до улеснява достъпа до финансиране за МСП е мярка, която безспорно трябва да имаме предвид. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има госпожа Джентиле за една минута. Грация, президенте! Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, няма никакво съмнение, че малките и средни предприятия са двигател за економически растеж и за развитие. По този начин ще постигнем най-важните цели, целите за насърчаване на труда. Тоест е много важно категорично да подкрепим малките средни предприятия. Трябва да иновираме, да упростяваме по-широк достъп до кредитите, борба срещу социалния дъмпинг, борба срещу економиката на черно. Освен това, е, трябва да има непрекъсната информация, подобряване на конкурентоспособността, е, нов наръчник на професионалната компетентност. Е, трябва е, да се има предвид конкуренцията, постигане на нови пазарни дялове, е, справедливост при данъчното облагане, при антицикличните мерки, политика за економически растеж, създаване на инструменти, чрез които връщането на пазара на труда на лицата, които са в най-неблагоприятно положение, да бъде гарантирано по-голяма социална отговорност, по-голяма социална отговорност от страна на предприятията, за да се борим срещу бедността, да се гарантира. Председателката прекъсва госпожа Джентиле. Господин Столоян, минута и половина. Много ви, много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Карас и на всички допринесли за отличния доклад. Приветствам предложението на председателят на Европейската комисия да бъде удължен цикъла на живот и да се увеличи размера на инвестиционните структури фондове инвестиционните структурни фондове, които подкрепят голям брой МСП. Напълно подкрепям доклада, който подчертава колко важно е да се подпомогнат МСП, за да може възможно най-добре да се освои потенциала на е, единния пазар по отношение на финансирането. Ето защо смятам, че заместник-председателят Домбровски изказа нещо много важно. А именно, повече от всякога имаме нужда от съюз на капиталовите пазари в е, контекста на Брексит. Предвид бързото развитие на цифровата економика, Европейската комисия би трябвало да излезе с нови предложения за финансова подкрепа за иновативните МСП. Именно тези предприятия работят с нови идеи и прилагат на практика цифровата економика. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Благодаря ви също така, че се спазите в отреденото ви време за изказване. А сега думата за една минута има господин Занонато. Благодаря, госпожо председател. Оказване на подкрепа на МСП означава насърчаване на заетостта и създаване на работни места, най-вече за младите хора. Това означава и е, сближаване. За това е важно да кажем подкрепа на МСП и новостартиращите компании. Необходимо е да се квалифицират всички на трудовия пазар, да преминават курс на обучение уяз... на уязвимите лица трябва да се оказва подкрепа, когато искат да създават свои дружества. Социалната интеграция е много важна. човешкия капитал не се използва достатъчно. пречка за пречка пред това са администрацията и дискриминацията. Благодаря ви. За минута и половина госпожа Томч. Zelo pomembno je, da so mala in srednja podjetja visoko na naših prioritetnih lestvicah, vendar se. Да, всъщност малките средни предприятия са, трябва да бъдат приоритет. Те трябва да бъдат начало на списъка на приоритетите ни. Но винаги, когато обсъждаме този въпрос, се връщаме до един и същи въпрос. Съгласна съм с това, което казаха колегите. Банковото кредитиране остава основен източник на финансиране за малките средни предприятия. Аз искам обаче да добавя нещо друго. Е, средства за европейски проекти. Те също са важни, но малките средни предприятия не могат е, да участват в е, търгове защото не разполагат с необходимия персонал. Дори нямат отдел за развойна дейност. Изобщо е, те имат много допълнителни тежести. С други думи, ние трябва да дадем възможност да се обединяват малките средни предприятия в кластъри, да се споделя по този начин работната сила за разработване на проекти и да се улесни достъпа до подобни допълнителни е, финансови инструменти. Имам и допълнително предложение. Трябва да има среда за по-гъвкава работна ръка. Е, е, малките средни предприятия са двигател за нашето общество. Ние трябва да ги подкрепяме и трябва да се насърчава и партньорството. Председателката, благодаря. Давам думата на госпожа Паунова. Thank you, President. Vice President of the Commission. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа, господин заместник председател на Европейската комисия, скъпи колеги, ежедневно разговарям с представители на малките предприятия, на стартиращи предприятия. Всички те ми казват едно и също нещо. За да могат да се развиват и да създават работни места, те имат нужда от финансиране и равнопоставени шансове да развият идеите си тук на нашия европейски пазар. Една компания не иска да разчита само на един източник на финансиране възможности за финансиране, които са на разположение, трябва да бъдат възможно най-инновативни, най-гъвкави и също толкова креативни, колко са днешните предприемачи. Една стартираща компания не иска реш блокиране или решения, които се прилагат еднакво за всички. Те искат подход, който да взима прави всеки отделен случай. И в доклада си колегата Карас взима прави тези нужди. Но ако не подкрепим тези наши намерения с конкретни и бързо приложими действия, просто ще си останат нашите идеи едни хубави думи, без конкретна реализация, която да насърчи наставането на работни места. Трябва да подкрепим новите капиталови пазари в частност по отношение на социалното подприемачество. Днес доказахме, че ангажиментът може да доведе до конкретни резултати чрез FC, но няма как той да сработи единствен. Имаме нужди от други решения и съм сигурна, че ще успеем да ги осигурим. Много ви благодаря. Сега давам думата на последният списък в, на последния оратор в списъка записалите се, господин Бенстен. О, е, формен, благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на докладчика за ем, отличния доклад, който е изготвил той за МСП. Благодаря на господин Домбровски за неговия принос. МСП се обсъжда в контекста на ем, Съюза за капиталовите пазари. Като се има предвид економическата криза, за мен се е трудно да има достъп до кредитиране. Колегите засегнаха многократно този въпрос. Тази сутрин чух от господин Юнкер, че ще се удвои финансирането по ЕФСИ. Това, върху което трябва да се фокусираме днес е изпълнението на правилата от Базел, именно изискванията за капиталовите изисквания, както и емитирането на ценни книжа. Изискванията стават по-строги и а, това означава, че а, дружествата ще трябва да се борят още по още повече за получаването на кредитиране. Това трябва да го вземем предвид, когато правим презглеждане на Съюза за капиталовите пазари. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата за спонтанните изказвания. Моля, имате думата. 99,8% Благодаря. Малките средни предприятия са 99,8% от предприятия в Европейския съюз. 55% е, от брутния вътрешен продукт и 56 милиона, които допринасят за социалния механизъм, но те пострадаха от последиците от, от, от безработицата. През 2015 година хиляди предприятия изчезнаха. Те нямат достъп до банково финансиране. Те очакват подкрепа от е, Европейския фонд е, за стратегически инвестиции, обаче той остава безплоден. Е, така че вместо да има препятствия пред финансирането и развитието на МСП, трябва незабавно да приложим ЕФСИ. Господин Вягас има думата. Nós não negamos a necessidade de melhorar o acesso не виждаме нужда от подобряване на достъпа до финансиране за МСП. Но не може да обсъждаме тази тема без да има достатъчно ясна диагноза. Трябва да се направи анализа на нуждите на МСП, а да се отговаря на техните нужди от потребности чрез създаването на съюз на капиталовите пазари показва, че нищо не сме научили от грешките от миналото. Единственото, което ще постигне по този начин е прекалена допълнителна финансиризация на пазарите и засилване на ролята на ситуациите, които са прекалено големи, за да могат да фалират. Трябва да се подкрепят МСП чрез финансиране от банки на местно и регионално равнище с контрол и гаранция от страна на обществените власти. Благодаря ви. С това стигаме до края на последното по спонтанни изказвания и давам думата на заместник председател на комисията господин Домбровскис. Uh, Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, след тази размяна на мнения, аз съм убеден още повече, че можем да стимулираме ам, развитието на МСП, и да допринесем за, раздав... за създаване на, за... на работни места. Да, трябва да се създаде благоприятна инвестиционна среда. Изграждането на Съюза за капиталовите пазари е важна част от а, ам, изпълнението на цел на тази цел. Необходими са амбициозни а, решения достъпа до финансирането и потенциала, който се крива в МСП създаването на заетост, са две свързан, взаимосвързани неща. Комисията е готова да работи съвместно с вас ам, по много от въпросите, които са включени в доклада. Благодаря ви. Благодаря, господин Домбровски. Сега давам думата първо на господин Карас за две минути. Уважаеми дами и господа, дебатът показа а, колко важни са за нас въпросите, отнасящи се до оказване на подкрепа на МСП. Ам, важно е да се подчертае още веднъж значението на улесняването на финансирането на МСП и достъп, достъпа им до капитал. Благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този доклад. Още веднъж искам да подчертая, че дебатът тук се концентрира върху финансовите средства и разнообразяване на източниците на финансиране за МСП а, в рамките на Съюза за капиталовите пазари. Капиталовите пазари трябва да се пре върнат в източник за финансиране на реалната економика капиталовите капиталовите изисквания за МСП трябва да бъдат облегчени до а, а, освен това трябва да се надградят възможностите за МСП. До сега се предвиждаше а, програмата Еразъм, както и а, акта за дребния бизнес. Освен това, изпълнението на критериите от Базел са много важни, защото нещата тук не също така както в Съединените щати, защото 80% от финансирането на МСП се ем, дължи на кредитирането от банките. Ораторът е прекъснат. А, нека, отново казвам, Съюз на капиталните пазари се използва като съюз, който да финансира реалната економика. Благодаря, господин Краснодевски, за две минути. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички ценни забележки, които чух по време на дискусията. Искам да добавя само едно. Много неща се казаха за финансиране, достъпа до финансиране, колко е важно това и изобщо да се отстранят други бариери пред развитието на малките средни предприятия. В допълнение на всичко това искам да добавя само едно – а, нещо, което не беше споменато до сега. Всичко това може да се постигне без насърчаване е, на предприемачеството, културата на предприемачеството. Съвсем наскоро в Германия е проведено проучване сред студенти в Германия. Задавам се въпроса дали искат да бъдат предприемачи, е, самонаети и е, студентките казват в мнозинството си, че искат да работят в е, държавната администрация. Момчетата също казват, че искат да работят в държавната администрация. Това е първия избор. На второ място сред момичетата културните институции. А, а, това показва, че духа на предприемачеството а, трябва е, да бъде насърчаван в Европейския съюз, защото е ясно, че това не е приоритет. При условие, че хората смятат, че най-добрите възможности е, за напредване в кариерата, най-добрият начин на живота е да си чиновник е, в държавната администрация. Искам да спомена нещо, което вече казах, но на което искам да се върна. В нашия доклад ние казваме, че има много големи разлики между малките средни предприятия в отделните страни, че има различни бариери, пред които те са изправени. И самото ниво на тези препятствия е различно. С други думи, трябва да вземем предвид разликите. Проблемите са различни в Польша и в Баден-Вюртенберг. Мисля, че Европейската комисия трябва да вземе предвид това. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Благодаря ви за тези идеи. Дами и господа,